Уважаеми колеги, добър ден и на френски, на всички, на английски добро утро. Моля ви да заемете местата си и да запазите тишина, за да можем да започнем, тъй като ни предстои много работа. Добре дошли на съвместното заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по правните въпроси. Ние ще изслушаме кандидат-комисаря господин Дидия Райндерс, когато приветстваме най-сърдечно с добре дошъл на днешната ни съвместна сесия. Това е изслушване от огромна важност, както за двете комисии в парламента, тъй като се отнася до портфела в областта на правосъдието, което изцяло попада в правомощията на двете комисии, така както е посочено в писмото за определене на ресора от Урсура фон дер Лайден. Този портфел отговаря за това да се гарантира върховенството на закона и че той ефикасно ще се прилага в Европейския съюз, включително чрез разширеният нов европейски механизъм в областта на правовата държава за защита на, на основните права и демокрацията, пълна закрила на основните правила, така както са залегнали в хартата на основните права, която влезе в сила след приемането на Лисабонския договор преди 10 години и е свързана с правомощията на Европейския съд. Също той ще отговаря и за прилагането на хартата за неприкосновеността на личния живот в цифровата ера. Това също е посочено от Урсула фон дер Лайн. Освен това, той ще има ефекта върху ефикасното изпълнение на пакета в областта на защитата на данните. И най-важното, когато става дума за комисията Либе и Юри, ние искаме да се гарантира, че ще се подобри състоянието със съдебното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз на базата на взаимно доверие и взаимно признаване, така е, както е посочено в договор за функционирането на Европейския съюз. Освен това, правилно прилагане на законодателството на Европейския съюз в нашите сфери на дейност. Вашият портфел ще създаде условия за ефикасно функциониране на Европейската прокуратура. Вече приключи процедурата по назначаването на главен европейски прокурор и се очаква прокуратурата за да задейства в началото на 2020 година. Освен това, ние искаме да допринесете за координирания подход по отношение на изкуствения интелект. Освен това да гарантирате, че дружественото право ще прилага стратегията за малките и средни предприятия. Освен това ще гарантирате многостранно международно сътрудничество в областта на гражданското и търговско право. Освен това, правилното транспониране и прилагане на европейското законодателство. Така че всичко това има особено важен ефект върху изпълнението на програмата на Съюза през едните години в сферата на правосъдието. Съгласно глава 5 от договора за функционирането на Европейския съюз, се изисква разширено съдебно сътрудничество, базирано на взаимно признаване и доверие. Копенхагенските критерии също бяха обсъдени. Става дума за задължителни принципи и основни ценности – които да бъдат изцяло спазвани от държавите членки и че правото на Съюза ще бъде над ще бъде задължително за държавите членки. Сега искам да дам думата на госпожа Луси Нецинга, която е председател на Комисията по правните въпроси. Имате думата. Thank you very Благодаря ви много. За мен е удоволствие, че съм тук, а също искам сърдечно да приветствам с добре дошъл господин Райндерс. Обедена съм, че ще е много ползотворна тази среща. Ние ще бъдем заедно с комисията по правните въпроси, комисията по граждански, комисията по гражданските свободи съгласно приложение 17 от правилника, свързано с назначаването на членове на комисията, ще се прави оценка на кандидатите според тяхната компетентност, европейска ангажираност и също умения за комуникиране. Искам да ви напомня, че ние представихме писмени въпроси към кандидата с два въпроса, изготвени от председателския съвет и конкретни писмени въпроси от наша страна. Ние получихме в писмен вид отговорите от кандидат-комисаря и те са разпространени на всички официални езици на Съюза. Тъй като комисията, отговаряща за проверка на финансовите интереси на кандидатите, не няма възражения. Процедурата за изслушване е в ход. Най-напред ще дадем за 15 минути възможност за встъпително изказване на кандидата. След това ще имаме време за 25 въпроса. Една минута за въпрос, две минути за отговор. Ако има допълнителен въпрос, въпросът не трябва да бъде по-дълъг от една минута и ще се даде една минута за отговор. Първият кръг от седем въпроси ще се постави от координаторите на политическите групи. Втората, втория кръг от 18 въпроса ще зависи от разпределенето на въпросите между политическите групи, включително и на независимите членове. В края на изслушването кандидат-комисаря ще има възможност в рамките на 5 минути да направи заключително изказване. Ние ще бъдем много строги за спазването на времето за изказване, иначе последните задаващи въпрос няма да имат достатъчно време да зададат своите въпроси и комисарят няма да може добре да отговори. За това ще се налага да ви прекъсваме, ако превишавате времето си. Има превод на 23 езика. Може да използвате собствения си език но имайте преди, че това, което казвате, трябва да се превежда и би било много полезно, ако не говорите прекалено бързо. Може да се следи наживо по интернет това изслушване, както и в последствие на запис. Сега давам думата на кандидат комисаря Райндерс за встъпително изказване. Благодаря, госпожо председател, господин председател, дами и господа депутати. Радвам се, че имам възможност да ви представя тази сутрин пред вас и удоволствие за мен да видя познати лица. Днес искам да говоря за начина по който ще работим заедно, ако ми гласувате вашето доверие в рамките на мисията, която ми е поверена от новоизбраната председателка. Тя ме е натоварила да отговарям за върховенството на закона, правосъдието и защитата на потребителите. Дълбоко уважавам ролята на Европейския парламент. Ценя вашето, вашия принос към европейския проект. Позволете ми да започна с а, две забележки от а, личен характер. А, първо се отнася, се отнася до мястото на Европа в света. Когато за първ път бях избран за министър, Европа беше разделена за да се справя с последиците от падането на а, сред стената, Берлинската стена. През последните 20 години можем да бъдем горди с това, което е постигнато. Водим политика за доброто на европейските граждани опазваме нашето многообразие чрез нашите култури и нашите езици. И ако имам честа да бъда утвърден, ще работя решително с вас за задълбочаване на европейската интеграция. Аз съм от онези, които искат повече и по-добри неща за Европа. Ако искаме да имаме място, да влияеме върху света, трябва да бъдем единни реалността, пред която сме изправени, е, че светът е все по-раздробен и нестабилен. Нашите ценности биват заплашени от онези, които искат да се върнат към националистка и популистка риторика. Нещо, което принадлежи към бъдещето, към миналото мнозина се опитват да доминират, а не да сътрудничат. Основната ни задача е да защитим отношенията в Европейския съюз, мира, сигурността и добруването. Но също така да устояваме нашите общи ценности, нашата подкрепа за странните институции и устойчивият растеж и социален прогрес. Трябва да бъдем решителни в защитата на върховенството на закона, демокрацията и основните права. Това изисква от нас да правим това и в рамките на Европейския съюз. Второто, което ще кажа, е още, още по-личен характер. На 14 септември е, научи, че към мен се отправят сериозни обвинения от една личност, която умишлено се опитва да ми вреди. Тази личност публично декларира, че той иска да ме да предотврати моето встъпване в длъжност европейски комисар. Отричам всички тези твърдения. Моят адвокат поиска да се запознае с досието в рамките на процедурата за информация. На 27 септември кралският прокурор, в съгласие с главният прокурор, класира досието без последствие. По същият начин действаше и моят адвокат а, по отношение на една нова жалба, внесена от същото лице. А, всеки от нас може да бъде изложен на подобни злонамерени атаки. Не пожелавам на никой да преживее това, което преживях аз, моето семейство, моите деца а, през тези 15 на дни. Върховенството на закона, това значи също презумпция за невиновност искам да ви бъд, да бъда ясен с вас по този въпрос. Дами и господа депутати, точно 20 години минаха от октомври 1992 година, когато Антонио Виторино стана първият комисар натоварен с въпросите на правосъдието. Позволете ми да отдам дължимото на него и на неговите наследници, особено госпожа Вера Юрова и господин Франс Тимерманс ако стана комисар, ще работя в техно сътрудничество с тях. Радвам се, че ми се възлага този важен портфейл, включително и защитата на потребителите. Тези три страни на моя портфейл са много тясно свързани. Портфейлът се гради върху принципите на доверие, приобщаване и равнопоставеност. Това са основните линии а, на моята работа. Дами и господа, а, ние трябва значи, да влияем с нашите ценности извън Европа. Като комисар за повръща на правосъдието ще работя с заместник-председателите за устояване на нашите ценности за прозрачност, ще работя в тясно сътрудничество с комисарят, който отговаря за съседството и разширяването, за да може да имаме последователност във вътрешната и външна външен подход към върховенство на закона. Тази задача взимам при сърце, за да може Европейския съюз да устоява върховенството на закона. Това е изискване на нашите ценности. Не може да има демокрация и уважение за основните права без върховенство на закона. Основните права са ефективни само ако те се защитават от независимост до производство. Демокрацията може да бъде защитена само ако се гарантира свободата на изразяването, плурализъм на медиите и изборите. Върховенството на закона е важно и за вътрешния пазар, особено е, зачитането на върховето на закона е важно, за да имат доверие гражданите в европейския проект. Нашата отговорност е да запазим е върховенството на закона във всяка страна членка. Много от е, идеи се представят във връзка с това, включително и тук. За да може да се задълбочи тази работа, през юли комисията представи своите предложения за цялостен а, механизъм, европейски механизъм за усвояване върховенството на закона ще работя е, за неговото развитие и прилагане. Ще ръководя тази работа и искам този нов механизъм да започне да действа едната година по приобщаващ, недискриминационен и а, е, превентивен начин. Това ще а, е, а, доведе до създаване годишни доклади въз основа на сравнителните таблици, така наречените скорборд за правосъдието. Те ще обхванат всички страни членки и ще навлезат дълбочина, особено в страните, където са идентифицирани рискове. Ще работя, за да осигуря обективността и безпристрастността на този доклад и за да може да споделяме най-добрите практики с страните членки. Особено важно е парламентът и съветът да участват пълноценно в тази работа. Искаме също така по-добре да координираме работата си с националните парламенти. Имаме едни и същи цели и идеали. Уверявам ви, че няма да се колебая, когато става дума за върховенството на закона. Няма да правя компромиси. Дами и господа, приемането на нашите правни системи и еволю... бързата еволюция на света представляват важен приоритет в последните едното десетилетие. Европейското гражданство, правото да се работи и живее в един Европейски съюз, където се зачита свободата на движението, трябва да бъдат опазени. Трябва да опазим нашето разнообразие, като гарантираме различните правни традиции, нашата свобода и нашата сигурност. Ще работя за устояване на климатът на доверие между нашите правни системи, национални правни системи. Уважаеми дами и господа, по отношение на Европейската заповед за арест ще работя в тясно сътрудничество с вас и с страните членки за нейното по-нататъчно усъвършенстване. Внимателно трябва да се видим какво трябва да бъде направено в, в оценката на изпълнението по този въпрос. Ще видим какви са необходимите стъпки в светлината на оценката на изпълнението, за да можем да разгледаме отново въпроса с Европейската заповед за арест. Надявам се, че ще успеем да подобрим условията в затворите в Европейския съюз, като създадем минимални стандарти за предварителният арест. Наша незабавна задача ще бъде дейността на Европейската прокуратура. Искам да ви приветствам за вашата роля в това отношение и номинирането на европейският прокурор. Неотдавна се свързах с госпожа Ковеши и тя, съм сигурен, ще изпълни своите задачи Интегрирането на новите технологии и модернизирането на нашите правни системи е много важна задача. Тази задача отваря а, вратата към едно бъдеще на по-достъпно правораздаване за гражданите. Но ние трябва да следим прилагането на закона а, и на основните права а, да бъде безпроблемно. Много още може, трябва да се направи за зачитането на, на защитата на личните права Личните права трябва да бъдат напълно защитени. Възнамерявам да работя с вас, за да намерим активния баланс в това отношение. Трябва да имаме правни, нови правни рамки за защитата на данните в национален и международен план. Ще работя заедно с колегите за координиран подход по отношение на човешките и етични последици от изкуствения интелект. Радвам се, от, че новите технологии имат такава възможност, но те трябва да зачитат и отчитат нашите приоритети. Уважаеми дами и господа депутати, доверие, е, приобщаване, е, безпристрастност, това ще бъде моят подход. Не трябва обаче да бъдем самодоволни трябва да иновираме и да работим бързо, за да включиме новите технологии, технологии и офлайн, и онлайн. Нашата задача е да работим за честност, устойчивост в обществото, за ефективно функциониране на единият пазар. Това означава да по-внимателно да се вгледаме в нуждите на бизнеса и потребителите. Дружественото правило също трябва да отговаря на нуждите на устойчивата економика. Потребителите трябва да могат да правят устойчив избор. Потребителите сами по себе си нямат много сила, но заедно те са много силни. Особено ако действат информирани, са достатъчно добре информирани. Тяхната покупателна способност помага за създаването на устойчива економика. За това ще настоявам за бързото приемане на представителни действия, възможности за колективна съдебна защита, нещо, което европейските потребители искат. Трябва да продължим борбата с нечестните и агресивни продажби, да защитаваме уязвимите потребители да избягваме риска от стоки с двойно качество. Нещо, което е неприемливо за потребителя, които смятат, че една стока, която носи същата марка, трябва да бъде еднаква в целия Европейски съюз. Това влияе върху живота на европейските граждани. Изходната точка трябва да бъде безопасността на стоките, независимо къде са произведени. Ще усъвременим общата директива за безопасност на продуктите. И ще имаме единни права а, по отношение на отговорността за всички доставчици, които участват в а, продажби он, онлайн. И накрая. Възнамеряваме особено ударение да поставя върху ефективното прилагане. А, голяма част от потребителското право беше създадено през последните години. Сега трябва да видим то да се прилага ефективно в Европейския съюз и при нашите международни партньори. Госпожо председател, господин председател, дами и господа депутати. Говорих вече за нашите постижения през последните 20 години. Имаме право, основание да бъдем горди това, което сме постигнали. Но също така имаме дълг към бъдещето. Това започва с слушването в това, което гражданите ни кажат. аз ще слушам и вас по време на моя мандат. Милиони млади хора излизат на улиците и искат едно устойчиво бъдеще. Те са източник на вдъхновение. Те ни призовават да действаме. Заедно можем да направим много добри неща. Надявам се, че ще ми гласувате вашето доверие. Благодаря, господин кандидат комисар. И сега, както казах, предстоят въпроси със следната структура. Една минута за въпрос, две минути за първи отговор една минута за допълнителен въпрос и накрая още един въпрос за още една минута за отговор. Започваме с представителите на политическите групи. Пет минути е всеки отрязък. И така, първият оратор е господин Анджей Халици. Поздравления, господин председател, за издигането на вашата кандидатура и започвам с един фундаментален въпрос. Позовавам се от комюнике на комисията от юли тази година. Става дума за подсилване на европейския механизъм за спазване на върховенството на закона и европейските норми, свързани е, с... Вие свър... самият е, е, подчертахте, че елементът върховенство на закона е същностен елемент, който води до доверие и това е елемент, който обхваща всички области на сътрудничеството съдебното сътрудничество, економическото сътрудничество. Как ще реализирате този механизъм на практика и какви стъпки ще предприемете, за да се гарантира спазването на върховенството на закона? Както знаем много добре, в някои страни се поставя под съмнение на зависимостта на съдебната система. Има примери за турмоз на съди, злоупотреби в областта на правосъдието. Наблюдаваме също така случаи, в които се е застрашена свободата на медиите и свободата на изразяването. Как ще, какво ще предприемете? председателят. Искам да ви напомня, че има ограничение във времето, предстои ни много работа, така че една минута въпрос, два, две минути за отговор и след това една минута а, за допълнителен въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Халиски въпроса. Механизма за върховенството на закона ще бъде в сърцето на моя мандат от 3 година в съвета. Аз пледирам за механизъм за партньорска проверка по върховенството на закона през октомври 2006 година беше приета доклад за върховенството на закона и първата ми задача ще бъде да ръководя работата на комисията. Тук става дума за плурализма на медиите и други. Аз бих искал след, е, след първата година да изляза с доклад, който да се да бъде основа за дискусии в парламента и съвета а това е обаче само част от инструментариума. Знаете, че има и други инструменти. Член 7 е задействан а, срещу две страни а, Полша а, и а, Унгария. Ние ще продължим с тази процедура. Има процедури за нарушение пред съда и също така има възможност да се направи опит за диалог с страните и аз искам да го... Аз ще предприема това, като посетя различните страни, защото искаме да използваме различни инструменти, като Венецианската комисия, Греко, за да направим предложение за подобряване на законодателството. Механизма е само един аспект. Всички останали инструменти са на разположение на комисията. Това, аз се надявам, че няма да се налага никога повече да водим процедура по член 7 и че те ще бъдат а, прекратени, но това предстои да, а, да се види. Допълнителен въпрос. Искам да уточня своя въпрос. Е, е, специални мерки, следването на добрите практики, контролът, разбира се, са много важни мерки, но там, когато е застрашен правовата държава, трябва да се предприеме мерки. И имате ли, предвиждате ли други средства? Както казах, е, процедури за нарушение – Очевидно в момента се води един сериозен дебат по многодишната финансова рамка. Мнозина настояват за връзка между финансовата рамка и върховенството на закона. Надявам се, че ще успеем да постигнем съгласие между съзаконодателите, защото това, по този начин ще окажем финансово въздействие. Е, ще се е, спрат средствата за страни, които не спазват задълженията си в областта на върховенство на закона. Всъщност това е, е разговор в рамките на бюджета, но аз мятам, че и аз ще участвам активно в него, за да се предприемат мерки в случай на необходимост. Сега представителят на социалистите демократите, господин Тиемо Уокер. Благодаря. Съжалявам, че не споменахте корпоративната устойчивост. За нас прозрачността е много важен елемент в гарантирането на корпоративната отговорност за преодоляване на вредните въздействия и за борба срещу измененията на климата и опазна околната среда. Сегашната директива, която предвижда изискването големите фирми да разкриват информация за екологични и антикорупционни въпроси е първата стъпка в правилната посока, но се оказва, че има нужда да бъде преразгледана, за да стане годна за целта си. Ще представите ли законодателна инициатива, като се изменя директивата за, борб... за финансово докладване? 54 е, организации на гражданското общество настояват Европейския съюз да предприеме мерки. Аз съм убеден, че имаме нужда от много повече от насоки. Благодаря, господин председател. Аз искам да спомена, че споменах устойчив, устойчивостта. И искам малко да разширя темата. Всички ние сме поели ангажимент към постигане на целите за устойчиво развитие на ОНЕ. Говорихте за различни регламенти, има различни изисквания за предоставяне на информация от фирмите, но е вярно, че в фирменото право, в търговското право е необходимо да се предвидят допълнителни изисквания да, ако ще организираме истинска устойчива политика, би трябвало да накараме фирмите да мислят за обществен интерес. Това не е само краткосрочна идея за акционерите. Важно е и средносрочното и дългосрочно виждане. Има предвид климата, околната среда и различни заинтересовани лица, не само акционерите, аз искам да работя с вас и с съвета, за да се предвидят в търговското право допълнителни изисквания. Да, има доброволни изисквания, но това не е достатъчно и аз съм убеден, че е, ни е необходима истинска промяна в е, търговското право, за да настояваме фирмите да предприемат повече в интерес е, на социалния интерес ако има една изискването една фирма да обяснява политиката за устойчиво за средносрочен и дългосрочен план, фирмата а, трябва да каже до а, каква е ситуацията и в подизпълнителската верига. Благодаря. Вие избегнахте ясен отговор. Какви конкретни стъпки ще предприемете, така че европейските фирми онези, които работят в Европейския съюз, опазват глобално признатите права на човека, както и опазването на околната среда? И какво ще направите, за да подобрите достъпа до съдебна защита от страна на тези, които страдат от неправомерни действия от страна на фирмите. Надявам се, че ще поемете ангажимент за една рамка, която да даде на европейските граждани ясна рамка и е, ще даде възможност е, да, е, да спазим ангажиментите си, които сме поели в международен план. Така че, моля ви, дайте ясен отговор на този допълнителен отговор. Моят отговор може да бъде ясен отговор. Да, съм аз държа на това, но различна рамка. Аз говорих е, за дружественото право. Е, слушах е, вашите коментари за, ту, за действията в, при защита на потребителите. Аз поем ангажимент да работя на най-добрата правна основа, за изпълнение на ангажиментите по правата на човека и аз съм убеден, че това може да стане чрез различни законодателни актове. Моят отговор е много ясен. Вие, попитах, вие ме попитахте дали ще предприема действие. Моят отговор е да, ще предприема. Сега представителя на Обнови Европа, господин Михал Смека. Една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин кандидат комисар. Поздравления! Върховенството на закона, демокрацията, основните права са в центъра на оцеляването на плуралистичните ни общества. Но това, което наблюдаваме е, че много правителства в държавите членки използват мнозинството, за да подкопават плурализма и да цементират своето управление чрез закона но знаете, че това не опира само до закона. Цялостният механизъм в образта на върховенството на закона ще бъде ли разширена, за да включва също демокрацията и основните права? Една от причините за Слабият отговор е, че има различни подходи на европейските институции, има различни идеи, различни показатели. Вие готов ли сте да предложите един единствен механизъм, който да обедини всички европейски институции? И това ще бъде в съответствие с междуинституционалното споразумение от 2016 година за отговор. Благодаря ви за въпроса, поставен за механизма и за това да се премине към един цялостен подход, не само върховенство на закона, но да се включи демокрацията и основните права. Аз съм разговарял за медийния плурализъм, за демокрацията. Знаете, че намерението на комисията е да има доклад за хартата по основните права. Възможно е да се изготви такъв доклад. Ние ще работим също и по нова стратегия в областта на демокрацията. Така че аз ще работя по въпросите на върховенството на закона. Вие знаете, че много работа трябва да се извърши в рамките на години, за да се приключи процеса и ние ще видим как е, да организираме този процес, но ще работим съвместно, като имам предвид е, да организираме евентуално един единствен дебат е, по всички елементи на доклада за основните, за върховенството на закона, за хартата и демокрацията. Също да видим какви ще бъдат между институционалните а, мерки. Не знае точно под каква форма. Трябва да създадем, може би незабавно, работна група между трите институции. Съветът а, говори за партньорска проверка, а, комисията предлага различни доклади, парламентът а, с текста от октомври 2016 година също има свое предложение. Трябва да видим как заедно можем да конституираме този процес в областта на върховенството на закона, за да насочим дискусията по всички въпроси, както вие споменахте, върховенство на закона, основни права и демокрация. Надявам се, че ще е възможно да започнем да работим в рамките на една работна група, възможно най-скоро. Господин Смека за допълнителен въпрос. Благодаря ви за отговора, както и за ангажираността ви да работите съвместно с Европейския парламент. Това трябва да съответства на ангажиментът, прият от комисията Фондерлан като цяло, да се работи заедно с Европейския парламент и да има последващи действия Това ще се прилага ли е по конкретния въпрос и във връзка с доклада на Европейския парламент от октомври 2016 година. В вашето изявление, както и в писмените ви отговорите, изглежда отхвърляте идеята за независима група експерти, която да прави оценка на състоянието с върховенството на закона. Аз не виждам никакви правни пречки да се прибегне до независими експерти. Съгласен ли сте, че един такъв независим преглед е изключително важен за гарантиране на обективност? Господин Райндер за отговор. Нямам никакъв проблем да работя с независими експерти. Комисията го прави. Ние работим с Венецианската комисия, с Греко, има много групи експерти, но има отговорност от страна на комисията към парламента. Вие имате списък и от други независими органи, които могат да бъдат консултирани, които могат да ни дадат съвети в областта на върховенството на закона, демокрацията и основните права. Но създаването на нов независим отговор, кой, орган, който да отговаря по тези въпроси, без да има а, съответния подход и да му се дадат пилни правомощия да изразява волята на Европейския съюз, това би било малко странно. Комисията трябва да се представи пред парламента, парламента трябва да реши и на последно място, ако има някакъв реален проблем, а, може да се обърнем към съда на Европейския съюз. Така че има възможности да се консултираме с независими експерти, с независими органи, но не е необходимо да се създава нов орган. Благодаря ви, господин Райндерс. Сега госпожа Саския Брикмон от групата на Зелените има думата. Благодаря ви, господин Райндес. Европейският съюз е глобален актьор и сключва множество споразумения областта на правосъдието, миграцията, търговията и прочие. Вие тази сутрин, вие казахте, че трябва да продължим да изнасяме нашите ценности и стандарти, както вътре, така и извън Съюза. Какво казахте също, че трябва да се засили сътрудничеството между съдебните органи освен това, трябва да се предлага пълна защита на лицата още от предварителното задържане до края на процеса. Вие ще настоявате ли при сключването на международни договори да се спазват правата на човека? Как ще ги включите в преговорите между Европол, страните от Близкия изток и Северна Африка? как ще работите по тези въпроси с комисарите, отговарящи за търговията и миграцията. За отговор благодаря ви, госпожа Брикмон. Мисля, че бях много ясен. Отговорът ми е да. Необходимо е да се прави оценка на въздействието. Това трябва да се прави по всички нови инициативи, които поемаме в Съюза. Разбира се от само себе си, че когато водим дискусии с нашите партньори от трети страни, ние ще искаме такъв ангажимент. Ангажимент беше поет от новоизбрания председател на комисията и ние ще работим заедно с парламента, както и с съвета на всеки етап на договаряне на споразумения. Разбира се, не мога да правя оценки на въздействието в всички области, мога да се съсредоточа върху моя портфел в областта на правосъдието. Ще работя заедно с останалите комисари, които отговарят по въпросите на вътрешния ред. Вие говорихте за Европол също, но мисля, че и други партньори трябва да внимават да се спазват основните права при изключването на споразумения, например агенциите, които зависят от е, работата ни в областта на правосъдието. Трябва да се настоява да се спазват човешките права при изключването на търговски споразумения. Това се отнася за всички политики към трети държави. Знаете, че не винаги имаме еднакъв подход с всички партньори. Технически проблем. Изключиха се микрофони.